Африка. Давам думата на автора, господин Ланге. Благодаря, госпожо комисар, колеги. Um От години водим преговори с африканските страни е, по подписването на е, споразумение е, за економическо партньорство и то вече казваме, че е готово. Подписването му ще бъде в интерес на економическите ни отношения и регионалното сътрудничество. Особено в Западна Африка редица държави са силно зависими от износа, а регионалната економика е слаба. Това означава, че е на лице асиметричност. Съществуват и много деликатни въпроси, които изцяло са изведени от обхвата на споразумението. Целта е да се укрепи дейността на регионалният е, фонд, който се предвижда. Около 80% от е, какаовите зърна, е, които ние потребяваме, с происход от Западна Африка срещу едва 4% от шоколада и шоколадовите изделия. Виждате колко голямо е несъответствието. Ако работим с Западна Африка, трябва да наблегнем на устойчивото развитие. Пак давам пример с какаото. Когато се е, събират какаовите зърна, широко се използва детския труд. Може дори да се каже, че детският труд е нормата в това производство – и когато купуваме детските шоколади Kinder Surprise, фактически ние насърчаваме детския труд. Затова настоявам на устойчивостта като важен аспект на нашите взаимоотношения. И още една особеност искам да добавя. Вече имаме едно споразумение за партньорство което със всички свои слабости все пак функционира. Вие сте по-голям експерт от мен, госпожо комисар. Е, по този въпрос вие ще дадете оценка. Но от гледна точка на устойчивостта, е, резултатите са много обнадеждаващи. И ако сравни, сравним това споразумение за економическо партньорство с текста на е, споразумението с Западна Африка, има доста пропуски. И това буди у нас въпроси Какви мерки ще вземе комисията, за да гарантира зачитането на правата на човека? В споразумението ни с Кариформ е, е ясно посочено, че трябва да се изпълняват конвенциите на Международната организация на труда. Тук такъв елемент липсва. Вторият ми въпрос е, свързан с това, че ще бъде изграден съвместен консултативен комитет но не е ясно разписано какви ще бъдат неговите правомощия, неговите дейности. Отново виждаме разлика в сравнение с поразумението с Кариформ. Какви ще бъдат процедурите, как ще се вземат решенията, как ще участват трети заинтересовани страни. Международната организация на труда е референтната точка за оценките там, но не и за Западна Африка. Това е вторият ми въпрос. Третият ми въпрос има първостепенно значение. Генерална дирекция търговия и Европейската служба за външни действия трябва да се погрижат за консултациите с структурите на гражданското общество във всички свои процедури. Така че ако се ратифицира споразумение за економическо партньорство с Западна Африка, ще се гарантира устойчиво развитие. Благодаря. Госпожа Мамстрем, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, Съобщението, което комисията и аз представихме миналата година, подчертава ангажимента ни, за да гарантираме всъщност, че ще стигне до конкретни резултати в нашите споразумения, включително устойчиво развитие. Тоест, нашите ценности винаги да бъдат заложени в е, споразуменията. И това всъщност е много важно за економическите споразумения. Ами, изключително важно е, във връзка и с спазването на заложеното в споразумението от Котуня, включително социал-економически химическите компоненти и екологичните компоненти. Много важни са тези елементи, свързани с човешките права и конкретните разпоредби във връзка с нормите и стандартите труд, околна среда. И всичко това, разбира се, във връзка с изпълнението на споразумението, влизането му в сила до неговото изпълнение. За да може да се отговори на този ангажимент, комисията обръща особено внимание на наблюдението, включително аспектите за устойчиво развитие. Обсерваторията за конкурентно способност оглеждане на всички аспекти във връзка си с изпълнението на споразумението. Що се отнася до времевата рамка? Наистина това е дългосрочно споразумение и на всеки 5 години ще се прави преглед на изпълнението, което дава възможност да се прави оценка на напредъка и на проблемите. И искам да ви уверя, че от страна на комисията ще се обръща особено внимание на правата на човека, стандартите на труд, е, условия на труд, защита. Що се отнася до резултатите от е, наблюдението? Конкретни марки могат да проистичат от тях. Те трябва да бъдат свързани с изпълнението, начина на изпълнение или да се предлагат изменения на текста, разбира се търсят тяхно сътрудничество с нашите партньори от западни африкански страни. Що се отнася до конкретните ангажименти за, по отношение на основните елементи, е, човешки права, основни е, трудови права, уверявам ви, че комисията е, е заложила споразумението от Котуния като основополагащо, включително и мерките, включително и възможността за а, а, различните преференции във връзка с пазарното развитие. Има конкретно е, роля комисията за мониторинг. Сега започваме подготовката с съответно от страните партньори от Западна Африка по е, изграждането на е, консултативния комитет, в който ще участват двете страни. Освен това се предвижда финансиране на подобни институции. Комисията е заделила средства в тази насока в рамките от партньори фонда за развитие и а, инструмента за партньорство. Работим в а, състояние на а, непрекъснато сътрудничество и консултации, за да можем да отразим а, събитията и а, настъпилите а, въпроси във връзка с изпълнението, след което, разбира се, при конкретни констатации може да се стигне до завеждане на конкретни процедури или други други мерки. Също така работим с представители на гражданското общество и там, където е необходимо, предлагаме и ще търсим възможности за решение. Ще се търсят, разбира се, възможност за анализ във всички съотносими области. Основно ще бъде сътрудничество, политическа последователност при изпълнението на заложеното и също така въздействие върху местната економика. Изключително важно е наистина, че е, парламента сега също участва в този процес при създаването на съвместните парламентарни комисии. Това ще бъде от изключително важно защо, е, значение, защото този орган ще има голямо значение за наблюдението на споразумението за партньорство и е, изграждане на истински диалог е, по отношение изпълнението и неговото наблюдение. Благодаря много за зададен ми въпрос. Euh, Благодаря. Сега от името на политическите групи, първо от името на НП, господин Каспари. Уважаема госпожа председател, Нека да говорим за това, което се случва през последните седмици и да видим колко много мигранти идват от е, Африка. Ясно е, че трябва да се направи нещо, за да се подобри стандарта на живот на хората в Африка. Търговията може да направи много, макар и да не може да разреши, разреши всички проблеми. Все пак може да допринесе с нещо. И за това мисля, че това споразумение трябва да влезе в сила възможно най-бързо. Искам да спомена няколко неща, които господин Ланге вече засегна. Има елементи в това споразумение, които са малко по-различни от е, онези търговски споразумения, които вече са подписани. Е, особеното тук е свързано с преговорната позиция на Европейския съюз и с задължителността на някои елементи. Не знам дали това се дължи на липсата на настойчивост на европейските преговарящи или на подхода на африканските преговарящи, но е важно при преговори да има равнопоставено. Затова, госпожо комисар, трябва да използвате тази възможност. в сряда тук ще бъде високопоставен гост от Африка и можете да използвате тази възможност за довършването на работата. Госпожа Киритен Дарлинг, една минута. Много благодаря, госпожо председател. Вие обявихте новата търговска политика на комисията търговия за всички. И ние се надяваме, че правата на човека, устойчивостта ще бъдат укрепени. Сега ни представяте едно споразумение, което пренебрегва устойчивостта, правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда. Системното участие на гражданското общество по всички тези въпроси има първостепенно значение, а не разполагаме с необходимите инструменти, за да ги гарантираме на практика, така че да не останат на хартия тези права в всички свои търговски споразумения през последните 10 години Европейската комисия се придържа към този подход. Ние се нуждаем от взаимно уважение в взаимоотношенията си с Западна Африка. Трябва да отговаряме на всички изисквания, които ние поставяме и към партньорите си. Благодаря. Сега господин Герике за една минута. Благодаря, госпожо председател. Позволете да благодаря на комисията, която е поела тази инициатива и е, като е, политик, е, който се занимава с проблемите на развитието и човешките е, права, разбира се, че съм съгласен с всичко това. Аз мисля, че всички политически групи биха желали да чуят, че има лоялно участие. Това е изключително важно, не само когато говорим за е, женски футбол. Е, изключително важно е да се има всичко това в развитието. Много се радвам, госпожо комисар, че вие засегнаха всички тези въпроси. Въпросът ми обаче, правим ли всичко възможно в споразумението с Западна Африка, за да гарантираме лоялна търговия? Създаваме ли ново поколение от подобни споразумения? Е, много бих искал отговора да е положителен, но как точно ще стане това? Благодаря. Господин Ферера, една минута. Президент, сеньора комисария, vamos ser claros. Благодаря много. Трябва да бъде съвършенно ясно. В договарянето на споразумението за економическо партньорство или СИП през последните години виждаме, че западноафриканските страни не се развиват успешно. Многобройни са опасностите, и е, в същото време искаме е, от е, тях да отворят широко вратите за една нова колонизация, защото те ще бъдат наводнени от стоки и услуги, които ще идват от помогащите търговски партньори. След годините преговори все пак трябва да дадем на тези страни правото на избор, за да не живеем с гузна съвест, когато е, започне да се прилага това споразумение. Благодаря. Сега госпожа Ска Келер има думата. Благодаря, госпожо комисар. Е правата на човека трябва да бъдат в сърцевината на външната политика на Европейския съюз. Въпросът е как да го направим. Мисля, че това може да стане и чрез споразуменията за економическо партньорство, но в тях не успяваме да включим достатъчно успешно сериозни клаузи за правата на човека. Такива, които да могат действително да доведат до резултати всъщност до тук не е имало нито веднъж позоваване на тази клауза за целите на такива договори. Как ще направим така, че да имаме права на човека в това споразумение, които действително да са задължително приложими? Мисля, че все още има недостатъци и други неща. Няма глава за устойчиво развитие. За мен това също е сериозен проблем. И, но най-важното за мен е, е да има възможност за санкции, що се отнася до правата на човека. Благодаря, господин Фелнер. Една минута и 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Често наистина в ляво се говори за тези споразумения, като че ли Европа на сила кара тези държави да участват в търговия с нас. Това всъщност се подчертава като една позиция, когато подписваме съответния документ като че ли колегите в лявото прос пространство са разстроени, че а, страните от Западна Африка не са съгласни с всичко това и не искат да а, се подпишат под документа. Действително важна е борбата срещу бедността, ако срещу останалите проблеми. Европа ще бъде ли по-богата или ще бъде по-бедна в крайна сметка? Ще бъдат по-богати, ако а, могат да постигнат споразумение, от което се нуждаят, но аз лично вярвам в положителния ефект от свободната търговия. Благодаря. Господин Фейле, имахте преди малко думата. Господин Марти. Благодаря, госпожо председател. Имам привилегията да бъда докладчик за Кариформ и мисля, че тук уместно беше направено сравнение. Ако използваме като отправна точка споразумението, то е, споразумението, което в момента обсъждаме, не издържа на сравнението. В Кариформ имаме много сериозни гаранции за трудовите права, за правата на е, човека. Тук нямаме. И като имаме предвид, че споразумението от Котоно вече е, изтича, то тогава трябва да видим какво ще донесе на Западна Африка СИП. С Ска Келер съм съгласен, че наблюдението до сега не беше много успешно, но също така искам да се присъединя към становището на комисията, че при едно финансово обезпечено наблюдение може да се постигне напредък. Благодаря. В процедурата на спотенни изказвания първата оратор е госпожа Арен. Въпросът беше зададен от Дейвид Мартин. Става дума за препратката към споразумението от Котону. В споразумението с Западна Африка се казва, за постоянно престановяване на действието на договора от Котоно. Това според мен е доста спорно от юридическа гледна точка и като се преустанови Котоно, на каква юридическа основа ще продължи диалога и санкциите. След това, ползите за африканските държави, 12 от 16 държави са страни, които са, не са засегнати от специалните е, мерки за е, преференци... Е, от... специалните преференции, откъде как се разпределят нещата между тези страни. В Нигерия се намалява БВП с 6 милиарда и има позиция срещу правителството. Как ще реагирате на това, господин Мариас? Благодаря, госпожо председател. Европа подписва економическо партньорство с страните от е, Западна Африка. Това е добре и е важно, но трябва да се изпълняват определени условия, включително устойчивото развитие. Само така може да има развитие и растеж. И само така ще намалее притока на беженци към Европа, на мигранти търсещи работа в Европа. Трябва да се сложи край на... Само така ще се стигне и е, до край на конфликтите и до намаляване на броя на беженците. Също времено трябва да имаме предвид и правата на човека. Детският труд – е изключително разпространен. Трябва ясно да заявим, че сме против. С това приключваме краткия списък на спонтанните изказвания. Госпожо Малмстръм, имате думата. Благодаря. Действително, търговията е много сериозно средство за борба срещу бедността. С различните други политики за подпомагане наистина може значително да допренесем за подобряване на начина на живот, условията на живот на хората. Както знаете, тези споразумения са асиметрични. Ние ги отваряме тези възможности за вас, но не искаме от държавите АКТБ или Западна Африка да се открият по същия начин към нас, защото знаем, че това тук става въпрос за уязвимост. Необходимо е наистина дълъг период да премине за отделни етапи. И това трябва да имаме предвид. Наистина е, казаното от госпожа Марина тогава наистина е факт. При е, коледа засегнах този въпрос по отношение на Нигерия. Действително, имайки предвид техните проблеми, е необходимо да се диверсифицира економиката, да се разработят различни вериги, да можем да разработим възможности за подпомагане на страната, за да могат да се повишат квалификациите, стандартите, нормите в производството, селското стопанство, да подкрепим регионалното развитие. Това е изключително важно. Интеграцията и развитието заедно с колегата Неми, че наистина работим в тясно сътрудничество, защото има какво да се постигне по отношение на тези цели. Устойчивост и човешки права. Да, те са изключително важни за всички наши споразумения. Съгласна съм с госпожа Келер но можем да предприемем и още повече в бъдеще. Не е лесно, но можем да намерим пътища. Знаем, че трябва да започнем с диалог, не с санкции. Ако започнем с санкции, тогава наистина ще причиним повече страдание. А, обикновените хора а, трябва да имат а, възможност да се облагодателстват от нашата помощ, да започнем форуми, да работим с гражданското общество. Да, съществува възможността за санкции, но нека това да бъде на следващ етап, ако се наложи приложи. Африканските партньори не са готови да стигнат толкова далече, колкото бихме желали, що се отнася до устойчивото развитие. Наистина, това е първоначалната клауза, по която имаме съгласие. Бихме желали да отидем още по-нататък, но вече, както казах, конкретното внимание във връзка с изпълнението, наблюдението, за да можем наистина да окажем въздействие върху правата, човешки, околни условия на труд, да може да се доведе наистина до подобряване на състоянието на хората и Европейския съюз има сериозен принос. Е, наистина, е, договор Котонио е, изтича, прав сте. Във всеки случай, разпоредбите са все още валидни и принципите няма да бъдат променени, независимо какво се случи. Освен това, там има също заложени възможности за наблюдение, диалог по човешки права и проче. Ние сме твърдо убедени, че в този контекст се съдържа държавите, откак, КТБ, включително Западна Африка. Ние днес говорим по този въпрос. Имаме много напреднал етап на преговори. Надявам се, че наистина партньорството ще бъде от полза за Западна Африка, но и за другите страни от АКТБ, за да може да създадем нови възможности за тях, за растеж, работни места и възможност за а, а, това хората да издържат своите семейства. Освен това, по-добра интеграция на регионалните регионална основа, да има по-голямо въздействие. Наистина по места това липсва. Благодаря. Merci, madame. Le débat est clos et nous allons passer